нормални избори и а, когато това стане, ще можем да помогнем и повече и да продължим прилагането на нашата стратегия. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Аштън. Госпожо Върховен представител. Следващата точка по дневния ни ред е вашето изложение по отношение срещата Европейски съюз Канада. И има три предложения за резолюции. Не, извинете, поправя се председателя. Това е нещо, което ще трябва да кажа, когато приключим а, заседанието. Да, давам думата на Лейди Аштън а, за нейното изложение. Канада, разбира се, е един от нашите най-стари и най-твърди съюзници. Двустранно сме вършили много неща и не само в а, нашите страни, но и по света. На тази база ние сътрудничим а, с Канада, за да защитим общите си интереси, защото и а, така ще защитим интересите на хората, живеещи в Европа и в Канада. И така, уважаеми членове на Европейския съюз, това е едно изключително изключително важно сътрудничество, което трябва да бъде подкрепено и подхранваме. На 5 май ще има поредната среща на високо равнище между ЕСЕ и Канада. Г8 и Г20 ще се срещнат в края на юни и за това на 5 май срещата с Канада ще ни помогне да подготвим основни положения за срещите през юни например климатичните изменения, борба а, срещу разпространението на ядрени оръжия и така нататък. Много от тези въпроси бяха засегнати в срещата ни с Канада. Разбира се, двустранните ни отношения заемаха основно място в темите на срещата ни. Без двустранни решения, взаимоотношения не можем да предложим много, но двустранните отношения ни помагат да достигнем една амбициозна, едно амбициозно, много широкообхватно икономическо економическо споразумение в най-скоро време. Това, разбира се, дава и допълнителен тласък на преговорите по отношение на подписването на това споразумение, защото е много важно, че това споразумение ще даде възможност за отваряне на повече работни места и за економически просперитет. А, срещата на високо равнище ще разгледа и реципрочността по отношение на визите. Ние ще настояваме за безвизов режим между Канада и всички членове на Европейския съюз. Да, а, ние а, развиваме и взаимоотношенията си във връзка с а, бъ, а, сили за бързо реагиране при кризи. Хаити също беше сред а, темите на тази среща, защото Канада играеше много важна роля и продължава да играе много важна роля в а, Хаити и неговото възстановяване. Разбира се, това ще продължи и в по-дългосрочен план по време на конференцията на 31 март в Нью Йорк за Хаити беше показано още веднъж, демонстрирано още веднъж това, тази готовност на Канада да участва активно в всичко това хуманитарна помощ, преодоляване на последиците. Кристалина Георгиева а, направи а, а, извърши а, подходящите действия, направи необходимата програма, за да можем да подпомогнем хаитянският народ да стъпи отново на краката си и да започне да гради своето бъдеще. Така, по въпросите на климатичните изменения, ние ще продължим със същата енергия да работим заедно с Канада. Сътрудничеството между нас и Канада а трябва да намерят и онези финансови механизми, които биха ни помогнали да подкрепяме развитието на трети държави. Едва ли има друго место по света извън арктическия кръг, където промените в климата да се усещат по-остро, така че Канада е много пристрастна към този въпрос арктическата политика е много важна. Ако си спомняте, през март аз също засегнах този въпрос на, по време на своето изказване в пленарна зала устойчиво економическо и социално развитие на региона, а на Арктическия район е изключително важно. И накрая, през 1997 година е подписано споразумението между Европейската економическа област и Канада. То продължава да действа, но разбира се е а, разширен обхвата му. Така че трябва а, да имаме едно модернизирано рамково споразумение. А, ние започнахме разговори с Канада а, във връзка с с подновяването му. Да, промените са постоянни, ние имаме важна роля да играем в света и е много важно да имаме здрава подкрепа, каквато получаваме от Канада. Благодаря ви, благодаря ви, госпожо Аштън. Давам думата на госпожа Яглу за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо върховен представител, госпожо заместник-председател на Европейската комисия, скъпи колеги, благодаря ви, госпожо Аштън, за вашето подробно изказване. Е, като член на делегацията между Европейския съюз и Канада. Се радвам, че тези отношения и среща на държавните глави се обсъжда тук. За съжаление, вота е отложен за май месец. Искам да кажа основните точки за Народната партия. От 59-та година насам Канада е един от най-старите партньори на Европейския съюз. Е, Европейския съюз и Канада имат е, много общи ценности и те отстояват е, мултинационални решения на мултинационални проблеми. През 2008 година Канада е председател на Г8 и ще бъде домакин на срещата на Г8. И ако искаме да се водят преговори за търговско споразумение между Европейския съюз и Канада, трябва да се подчертаят връзките между партньорите и е, за това е, в нашата съвместна резолюция е, ние подкрепяме сегашните предизвикателства, е, економическа финансова криза, обща сигурност, развитие за развитието, енергийна и климатична политика, е, както и преговорите в цикъла от Доха а, трябва а, да се справяме с тези затруднения последователно, но гражданите на е, на България, Чехия и Словакия все още трябва да получат визи и този проблем трябва да се разреши в най-близко бъдеще. Трябва да... Е, ние говорихме с е, консулството на Канада в Прага и се гордаем с това. И в заключение искам да кажа, че съм убедена, че следващата среща на държавните глави между Европейския съюз и Канада ще е, засилят е, близките връзки, които вече имаме така или иначе. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, казва председателя. Сега давам думата на господин е, Енкю за 2 минути и 30 секунди благодаря, господин председател. Както каза върховният представител, Канада е един от най-старите партньори на Европейския съюз и е, този тази среща на държавните глави е много важна за утвърждаване на близкото сътрудничество, което включва различни области, економическа, военна общност и така нататък. И, и искам да спомена и новото търговско споразумение. Надявам се, че е, то ще бъде постигнато. Предвид економически човешки климат, ние трябва да имаме близко сътрудничество, е, за да се търсят альтернативни енергийни източници, е, които е, да имат предвид спецификите на всяка държава членка. Ние трябва да използваме технология, при, която е ниско въглеродна и да има енергийни и климатични е, изследвания в Арктика и предвид промените в климата, банковия сектор, стабилизиране на финансите, на пазара, сътрудничество между учените и споразумението с Канада за информация за пътниците в самолетите. Предвид е, опита ни, е, Европейския съюз и Канада е, трябва да преодолеят различията си, но всяки въпрос трябва да се обсъжда тактично, като се имат предвид интересите на гражданите на двете страни по преговорите. Ние трябва да гарантираме балансирано двустранни връзки, това е принцип на Европейски съюз. Надяваме се Канада да отмени е, изискванията за визи за гражданите на Европейския съюз, така ще бъдат третирани еднакво всички граждани на Европейския съюз. Естествено, е, е, че е, одобрението на дадено споразумение е важно за всяко международно споразумение. И трябва Европейския парламент да бъде информиран от началото на всеки проект – и заради това искам комисията да общува с Европейския парламент, за да имаме устойчиви резултати. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Улов Клинц за минута и 30. Дами и господа, Европейския съюз и Канада си сътрудничат отлично в економическата сфера, в областта на външната политика. Нека не забравяме Хаити, Афганистан. Има безброй примери, които могат да иллюстрират това сътрудничество и нашето партньорство и приятелство с тази страна ни позволяват да се справиме успешно с много предизвикателства. Трябва обаче да има подобрение в финансовото сътрудничество на е, срещата на високо равнище в Торонто, която ще, ще бъде ръководена от канадците, трябва да настояваме Г20 не само да взема решения, но и да ги прилага. Е, трябва също така да засилим и сътрудничеството си в много други области, като например намаляването на емисии на въглероден двуокис. Е, нашите търговско, нашето търговско сътрудничество е взаимно, е, от взаимен интерес. Има обаче и някои малко спорни въпроси, като например проблема свързан с е, пътниците. Госпожо Върховен представител, всички граждани трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Трябва да има нови юриди... ново юридическа правна основа. за да могат човешките права да бъдат защитени и и да няма изтичане на информацията, която е получена от различни източници. Това трябва обаче трябва да бъде и в наш интерес, и в взаимен интерес. Сега давам думата на господин Бутиков Хофер за две минути. Господин председател. Канада е за ЕУ ein guter... Е за Европейския съюз Канада е при е много голям, много важен партньор. Е, ние имаме приятелски отношения. Канада също е една демократична страна, от която можем много да се получиме. Но от ние сме приемали резолюции за Канада и на, основата на тази резолюция трябва, нашите отношения трябва да се задълбочат. Аз мисля, че нашето сътрудничество трябва да бъде много по-задълбочено. Е, е, тук в, в, в, вашите, в вашите заявления се говори за общи предизвикателства, но не се казва какви са тези предизвикателства. Това е а, Арктика. През марта по време на между, международното заседание по Арктика, Канада на практика не разреши на скандинавските страни да участват и смятам, че трябва този въпрос да бъде е, е, повдигнат и то повдигнат е, сериозно. Трябва дори да провокираме Канада за разрешаване на някои проблеми. Но в крайна сметка имаме... Това е приятелска страна. Това не значи обаче, че не трябва да повдигаме е, спорните въпроси. Канада не изигра и много положителна роля в Копенхаген. Нека не забравяме и визите за чехите, проблемите с чехските роми. Е, така че Канада наистина е една приятелска страна, но ние не трябва да затваряме очи пред проблемите и мисля, че в момента на гласуването е, трябва да повдигнем и въпроса, свързан с е, асфалта. Филип Брадборн Господин Брандборн, две минути. Благодаря, господин председател. Като председател на, ком... на делегацията а, за взаимоотношения с Европейския съюз и Канада, мога да кажа, че Канада е един от най-старите партньори на Европа и заздравяването на взаимоотношенията през Атлантика е а, изключително важен. Както каза Лейди Аштан в началото, изключително важно е постигането на едно ново търговско-економическо сътрудничество парламентът трябва да одобри тези, такова едно споразумение и особено интерпарламентарната делегация трябва да бъде запознато до най-малките подробности за всяко развитие в тези дискусии по споразумението. Нашите взаимоотношения с канадското правителство са много важни наистина, но трябва да се поддържа положителният елемент и дух на, на споразумението и споразуменията от миналото. А тази, тези споразумения могат да послужат за добър пример за бъдещи споразумения с, с други трети страни. А сега думата се дава на господин Хигинс за минута и половина. Господин председател, никаква оценка не е правена на социалната и економическа а, резултатност на едно такова споразумение. 600 милиона а, са жителите на Европейския съюз, които по един или друг начин са а, загрижени а, във връзка с. А, различните специализирани области, в които се подготвя това споразумение. А в Канада а хората, работещи в здравеопазването и на много други места, които са стотици хиляди, а, защото а, те са притеснени, че а тези взаимоотношения и тези споразумения се подписват в интерес на големите корпорации, както в Канада, така и в Европейския съюз, а не поради загриженост за обикновения човек. И да се максимализират, разбира се, техните печалби. А, обикновените хора в Канада смятат, че споразумението Европейския съюз Канада трябва да бъде, да не бъде а, използвано като двигател а, за приватизацията на електрификацията, електроснабдяването, газоснабдяването и така нататък в Канада, защото това ще означава експлоатация на работниците, на всички а, хора, които плащат за този вид услуги канадската вода е а, в сферата на най-голям интерес на големите европейски монополи и международни монополи, занимаващи се с управление и на водите и водоснабдяване. Европейския публичен сектор, синдикатите в Европа също са загрижени, както канадските синдикати и те призовават своите събратя да започнат борба, за да се а, разглеждат тези споразумения не само като а, постигане на единомислие между ръководителите, а постигане на разбирателство между народите. А сега давам думата на госпожа Анна Розбърта за една минута. Да, благодаря, господин председател. Сътрудничество между двете страни е чудесно и заради това можем да очакваме повече свободен обмен, но все пак се задаваме въпроса дали настоящия метод е правилен, дали е, европейските структури не са прекалено тежки. Има споразумение за е, свободен е, обмен с Канада, но Европейския съюз не иска да приеме лова на тюлени. Е, Канада иска да защити своя транспорт, управлението на е, пътя в северо-западна посока, но е, това обаче зависи от защитата на околната среда. Е, от, това всъщност е от интереса на цялото земно, е, северно полукълбо и неговите жители. Петролоносачите няма да могат да се движат свободно, защото в противен случай всички правила отпадат. Е, сега давам думата на господин Андреас Мосер за една минута. Да, е, все пак е, е обезпокоително, е, че точно когато тъкат преговорите по споразумението за свободна търговия, е, сме изправени пред е, известни трудности, а сега възниква и въпроса за интелектуалната собственост. Става въпрос за преструктуриране, за дерегламентиране. Естествено, че е, трябва всички търгове да бъдат организирани при определени условия и да няма корупция когато общините казват, е, че нямат право е, да се обръщат към предприятия с е, социална насоченост, ние не искаме това да бъде наложено и на трети страни. И виждаме как споразуменията за свободен обмен могат да имат последици които показват, че не сме се възползвали от кризата, че не сме направили съответните изводи и вървим по пътя на неолиберализма. Тък му обратното, ние трябва да сме полюс против глобализацията и Канада да бъде наш съюзник. Давам думата на господин Кристиян Преда за една минута и 30 секунди. благодаря, господин председател. Е, е, подобно на колегите, аз искам да подчертая, че среща на държавните глави между Канада и Европейския съюз е чудесна възможност за задълбочаване на партньорството, което имаме и за засилване на демокрацията. Връзките ни са много важни за Европейския съюз, защото Канада споделя нашите ценности и е, е сътрудничила с нас от дълго време. Едновременно с това искам да ви ви напомня изказването на предишната среща на държавните глави, е, която е, се проведе през май 2009 година. Ние посочихме, че имаме общи цели като партньори и трябва да има свободно движение, свободно движение на хора между Европейския съюз и Канада, т.е. да няма изисквания за издаване на визи е, за Канада за всички граждани на Европейския съюз. Е, след една година ние трябва да подчертаем, че този цел не е постигната. Е, румънците и българците все още трябва да имат визи, за да отидат в Канада. Е, визите може би, визите може би ще бъдат възстановени за Чешката република. Така че има проблем в двустранните отношения, защото всички държави членки отмениха изискването за виза за граждани на Канада. Това е въпрос на реципрочност и на последователност, защото от една страна Канада отмени визите за Харватия, която е държава кандидат за Европейския съюз, обаче продължава да изисква визи за граждани на Европейския съюз. И е, същата среща на държавните глави трябва да доведе до значителен напредък, за да отменят визите за всички граждани на държави членки на Европейския съюз трябват мерки, за да може тази цел да бъде на първо място в дневния ред, защото декларации за принципи не ни удовлетворяват. Тази мярка е несправедлива за моите съграждани, членове на Европейския съюз, защото ние направихме голям напредък, откакто сме членове на Европейския съюз. Сега думата на господин Лайтфрид за минута и 30 секунди. Грация, сеньоре благодаря ви, господин председател. Питам се, защо имам чувството, че продължавам да подозирам, че комисията не, не иска да да действа съвместно с Европейския парламент в някои области. Струва ми се, че това е подобен случай е и, и споразумението с Канада. Господин Екил е прав. Да, търговските споразумения са нещо много добро, когато те са от взаимен интерес, но... А не, когато в крайна сметка защитават интересите на многонационални компании. И когато ни достигат до нас информация, че сигурността, здравеопазването, образованието трябва а, да бъде обект на приватизация на то тогава имам чувството, че подобни споразумения са в интерес на едни, а далеч не в интерес на други, то на мнози... далеч не в интерес на мнозинството. Когато разговаряме с партньор като Канада, трябва същевременно да повдигаме и е, неприятните въпроси и неприятните теми. В, е, в едно споразумение трябва да се спомене и а, е, лова на тюлените в конструктивен дух. Това са, това са теми, които също трябва да бъдат обект на преговори и които трябва да залегнат в споразумение. Господин Маринеско, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Колегата Бодо отсъства, за това аз ще прочита неговото изказване. 39 милиона европейски граждани не могат да посетат Канада без да получат предварително виза. 30 милиона от тях са румънци. Канадците и американците продължават да прилагат визов режим за някои граждани на Европейския съюз. Това означава, че има две категории европейски граждани. Първа и втора. Господин Баросо настоя а, този проблем да бъде решен и ние мисля, че трябва да трябва да продължиме в тази насока в искането на визи а, не, от румънци е, намаля от 16, до 16 на 5%. Има много румънци, които живеят легално е, в Румъния. Не мога да разбера защо Канада е премахнала визовия режим на една, за една държава членка, а, а пред прилага визов режим за държави членки на Европейския съюз. Това се отнася и за е, е, възвръщането на визовия режим за чешките граждани. позицията на Европейския съюз от октомври 2009 година трябва да се защитава и проблема според мен, трябва да се реши най-късно най до края на 2010 година. Трябва, е, госпожо Ащанта да бъде премахнати визите за е, гражданите на Европейския съюз. Това ще бъде един успех за, успех за вашата политика. Благодаря ви, господин Маринеско. А сега давам думата на господин Критон Арсенис. Минута и 30. Благодаря ви, господин председател. Канада е една, ед, един от най-старите и най-добрите съюзници на Европейския съюз. Нашето сътрудничество трябва да почива на общи е, ценности и на, е, на, на взаимно доверие и на взаимно уважение. Канада обаче е страна, която има полярни региони и Канада трябва да трябва да спазва и да се придържа към ангажиментите, които е поела в областта на емисиите. Няма намаление на емисиите с 6%, така както трябваше да стане, а има увеличение на е, емисиите. Има и също така и е, огромно производство на отпадъци, които застрашават фауната и флората. Арктическ, арктическата тундрата, която е, е един от е, белите дробове на планетата, е, се замърсяват. Канада, инвести... Е, канадските инвестиции в околната среда спаднаха в последните години и а, е, тук е, те и не, и не, са много по-малки, отколкото на други страни, така че е, арктическите гори са застрашени и ние трябва да настояваме пред Канада да спазва своите ангажименти. Давам думата на господин Миколашчик. Две минути. Да, важен благодаря, господин председател. Господин председател, госпожо Върховен представител, леди Аштън, колеги. От 59-та година Канада е един от нашите най-стабилни и близки партньори. аз се радвам, че при днешното а, дясно а, правителство взаимоотношенията между ЕС и е, Канада продълж, продължават да се подобряват, а това не беше възможно при предишните правителства. канадския долар се развива по начин, който праща положителни сигнали по света. Надявам се, че срещата на високо равнище ще доведе а, Европейския съюз до още една стъпка по-близо до а, сключване на споразумение с Канада. 1,7% е вноса от Канада. Канада е четвърта по размер на инвестициите в Европейския съюз. През 2008 година търговията достига до 50 милиарда долара, от които 20,8 милиарда са в сферата на услугите по-добър достъп до пазарите ще подобри още повече интензивната търговия между нас и Канада. Благодаря за вниманието. Благодаря. Давам сега думата на господин Жан Брезина. Господин председател, госпожо върховен представител, дами и господа, колеги. общата визова политика на Европейския съюз е поставена пред изпитание, защото през последните месеци а, чехските а, граждани а, загубиха своето право да пътуват без виза до Канада, защото така беше преценено и решено от канадското правителство. А правомощ правата и позицията на Европейския съюз и на всички негови държави членки бяха подкопани с този акт. Чешките граждани очакват от европейските институции а, да получат защита на своите интереси, законови а, интереси и тази среща на високо равнище би била много подходящ форум а, за разрешаване на този въпрос. През октомври 2009 година комисията прие един доклад, в който се упоменава, че ще се поставят срокове пред Канада, в които трябва визовия режим да бъде променен, но за сега нямаме информация нещо да се е придвижва напред. Така че аз мятам, че натиска върху Канада трябва да бъде засилен, а не отслабен. Обръщам се към комисията, за да помоля а да още по-твърдо да се подчертая от страна на комисията факта, че това е неприемлива ситуация и че а, ако не бъдат примахнати визите а, за граждане на Европейския съюз, а, ще бъдат вкарани в действие визи за бизнесмените и администрацията на Канада. А ако не бъдем малко по-уверени в отношенията си с канадското правителство, до никъде няма да стигне. И а, освен това, а, вярата и упованието на чехите а, към европейските институции ще бъде подкопано също. Благодаря ви за вниманието. А сега господин Карас, господин Господин председател, госпожо заместник председател, дами и господа, като член на делегацията Европейски съюз Канада, Искам да подчертая, че Канада и Европейски съюз споделят общи ценности и тези общи ценности е, са в основата на нашите общества. Ние трябва да използваме в по-голяма степен тази обща основа и трябва е, заедно да създадем е, нови е, световни условия. Е, нашата връзка е стара и близка. Е, нашето поведение спрямо мултилатерализма е, са в основата на нашето партньорство. Ние трябва да подобрим е, нашите връзки, да засилим е, политическото си сътрудничество. Е, чрез споразумението, за което се говори в момента, за първ път ще е, разгледаме двустранно споразумение в духа на Лисабонския договор. Прозрачността и е, одобрението от парламента са е, изискване е, за да бъде това споразумение е, изправно. Задължението чешките граждани да имат грижи, е, визи е недопустимо и трябва да бъде отменено. Критиката на Канада спрямо критиката за търговията с тюлени показва, че не ние, а Канада трябва да си промени поведението. С съгласието на Канада ние създадохме по-широко търговско пространство, от пространството на една. Това е ясен сигнал против протекционизма. Това е един правилен сигнал. И деня, в който Джо Байдер вземе думата в Европейския парламент в Брюксел, ще бъде деня, в който ще се състои срещата на държавните глави между Европейския съюз и Канада. И това показва е, колко са важни трансатлантическите връзки и е, нашата засилена роля в световната политика. Благодаря ви, господин Карас. Сега госпожа Ройтова има думата. Е, благодаря ви, госпожо Върховен представител. Бих искала да посоча, че едностранното изискване за визи за чешки, румънски и българските граждани е голгота за това споразумение с Канада. Гилотина. Канада е, трябва да промени своите изисквания за отдаване на убежище. Леди Аштън, вие предупредихте ли Канада, е, че 2013, е, 2013. година е, не е достатъчно като срок за промяна за правилата за отдаване на убежище. За вас датата е включена ли в дневния ред на срещата на държавните глави. Ако не, искам да ви предупредя, че Европейския парламент може да не гласува ратифицирането на това споразумение с Канада, защото ние няма да допуснем едностранно отношение към тези три страни. Аз искам да се промени системата за отдаване на убежище в Канада, а също така изискването за виза за около 50 милиона европейски граждани. А сега спонтанни изказвания и давам думата на господин Серджо Силвестрис. Благодаря ви, госпожо Върховен представител. Мисля, че това обсъждане, е, този, този дебат под, подпомагат и ок, укрепват вашата дейност в навечерието на срещата на високо равнище. Ние приповторихме е, необходимостта от партньорство, общите ценности, на които почиват нашите отношения. Е, и какви трябва да, какво трябва да бъде стратегическото ни партньорство. Ние също споменахме някои от спорните въпроси и е, в тези проблеми трябва да бъдат обсъдени, за да бъдат решени в приятелски дух. Трябва да се настоява на реципрочност е, спрямо е, гражданите на Канада и Европейския съюз. Аз не съм нито чех, нито българин, нито румънец, но съм солидарен и съм е, обиден от името на тези граждани, защото аз разбирам тяхното, тяхното чувство, ако те не могат да, е, да отидат, да, да посетят свободно Канада. Така че, знам, че говоря много бързо и затруднявам преводачите, господин председател, но мисля, че канадските граждани могат свободно да се предвижват в цяла Европа, така че трябва да има реципрочно но Е, по телевизията някои е, репортажи, виждаме сме репортажи, които в които сме, сме виждали непоносими гледки на лов, на тюлени и така нататък. Така че мисля, че е, ако имаме, ако Канада е, е една демократична страна, каквато тя е, ние имаме право да поискаме от тази страна мораториум върху тези действия. Така че това е госпожа Аштън, това са госпожа Аштън, нашите съвети за темите, които трябва да се обсъждат на тази среща. Благодаря господин Силвестрис, госпожа госпожа Сценалова. Благодаря ви за думата. Ти ми дадахте думата, госпожо заместник е, председател, скъпи колеги. Бих искал да е, припомна един от основните принципи на Европейския съюз, принципа на солидарност. Солидарността е една ценност, която трябва да присъства във всичките ни политики. Е, трябва да проявяваме солидарност дори когато само една страна е изправена пред е, трудности. През юли 2009 година е, Канада наложи визов режим на чехските граждани и по искане на чешката държава Съвета е, за вътрешни работи и е, правосъдие обсъди този въпрос през февруари. Независимо от подкрепата на някои държави членки, все още не е постигнат осезаем напредък в тази област. Така че аз е, очаквам а, е, известни промени и за законодателството за обежище, което е, се прилага в Канада. Така че ние очакваме от европейските институции и от европейските страни много повече солидарност. Сега давам думата на господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Надявам се, че върховният представител ще поздрави канадците за техните дипломатични умения, защото си струва да се получим от тях. Те с а, японците а, се съюзиха за да се възпротиват и да не можем да поставим под възбрана лова на червен тон. Изглежда ние доста време губим да дебатираме а, помежду си, вместо да дебатираме с другите и то а, на ежедневна основа. Японците и техните съюзници, канадците, а, месеци наред а, а, играеха рун след рунд, набираха поддържници, а, за да стигнат до, до резултатите, които целяха. А накрая ние останахме слаби, дезорганизирани и неразбрани. Е, разбира се, казахме си и в Копенхаген, не, това повече няма да се случи. Обаче то се случва непрекъснато по света. Така че трябва наистина да се получим от мобилизацията на дипломатическите качества на канадците и да започнем ние а, а да сме толкова дипломатични, да престанем да се удреме под пояса помежду си. Благодаря, а сега господин Обермайер има думата. Господин председател, бих искал да се спра на труден въпрос за прилагането на процедурното право, което се обсъжда. Професори в канадски университети професор твърди, е, че това споразумение е било свързано с е, промени в е, канадското законодателство за авторско право. Канадците смятат, че суверенитета им е ограничен и че нямат съответен достъп до интелектуалния си капитал. Когато защитават обаче авторски права, те защитават аудиовизуалното право. Така че когато говорим за нематериални права, това, трябва да имаме предвид интернет, защото именно чрез интернет нематериалните права не могат да бъдат защитени, особено при отсъствие на трансгранично споразумение. Така че аз съм за а, а, пълната забрана а, на, а, в кината и а, трябва да се забрани а, как какъвто и да било надзор и контрол в интернет. Е, правната традиция на Канада е различна от европейската. Надявам се да има правилно решение. Благодаря, господин Обермайер, казва председателя. Сега господин Рубек има думата. Е, благодаря, господин председател, госпожо комисар. Е, скъпи колеги, е, мисля, че е важното е, ние да се мобилизираме в защита на малките и средни предприятия защото в економическата криза те гарантират значителни доходи от данъци. Така че търговете трябва да се организират така, че е, те да бъдат печелени от малки и средни предприятия. Е, това също трябва да се има предвид, когато се договаря споразумението. Искам да попитам в Световната търговска организация има ли някакво споразумение, е, за да се каже, дали то ще се вземе под внимание при е, договарянето на търговското споразумение? Госпожа Тикао има думата. Благодаря, е, господин председател, госпожо комисар. Е, въздушният транспорт е от ключово значение, за да се сближат Европейски съюз и Канада, като се улесни превоза на стоки и е, на хора. Е, споразумението, което беше подписано през декември 2009 година и е, споразумението във връзка с е, сигурността на гражданската авиация, също подписано през 2009 година, е, са две важни съставки на нашите връзки. Първото споразумение е временно, докато бъде ратифицирано. Е, съветът още не е казал нищо по това споразумение споразумение. Второто споразумение не се прилага временно и е, съвета трябва да изпрати е, предложение за решение до членовете на Европейски съюз. Предвид значимостта на въздушния транспорт за нашето сътрудничество, искам да ви попитам, госпожо заместник председател, кога тези две споразумения ще влезат в сила? Е, благодаря ви. Благодаря ви много. А сега давам думата на госпожа Виона Ао. Канада е наш близък съюзник, обаче ние трябва да сме критични към своите съюзници, защото постигнатото от Канада по климатичните изменения е много малко, а тя се и а, отегли от поредица от преговори по Копенхаген като тема. А, Знаем, че извличането на нефтени продукти от пясъците е нещо, с което Канада се занимава, въпреки че това производство е изключително замърсяващо околната среда. Аз искам да попитам върховния представител дали ще повдигнете този въпрос по време на срещата на високо равнище с Канада. All е, е, Now uh, А сега давам думата на госпожа Аштън. Благодаря много. Благодаря, господин председател. Това беше изключително полезен и ценен дебат по подготовката на срещата на високо равнище, защото уважаемите членове засегнаха теми, които са изключително важни и дадоха своя принос за тяхното по-нататъчно разясняване. Разбира се, всички ние сме напълно наясно за съществуването на тези проблеми. Искам да благодаря на всички вас за помощта, помощта, която а, а, ми а, оказахте с а, дискусиите си. Искам съвсем накратко да засегна две или три от ключовите сфери, които разисквахме в контекста. И имаше едно общо разбиране че това е много важно взаимоотношение а, между Европейския съюз и Канада. Всички ние а, м, така, а, под подчертано определяхме тези връзки като изключително съществени. Но нека да започна с търговията, защото доста от изказванията бяха в тази връзка. Мисля, че имаме право да продължим с, към това амбициозно търговско споразумение. Това няма да е лесно а, с, започването на търговските преговори а, че няма да бъде лесно поради конкретните а, интереси както на Канада, така и на Европейския съюз. За мен едно от нещата са, а, например, а, авторските права и интелектуалната собственост. А, но до сега положително и конструктивно се развиват нашите разговори по тази тема. Разбира се, а, комисиите, съответно Инте, например, комисията трябва да бъде а, информирана постоянно за развитието на преговорите. Разбира се, парламента има а, и трябва да играе своята сериозна роля, а, когато бъде окончателно подготвено споразумението. Това е една ключва роля на парламента. Какво друго мога да добавя? Две неща. Едно добро търговско споразумение ще от полза за всички нас. А за да могат нашите а, потребители да имат по-голям избор, а нашите работници а, по-добри възможности а, за работа работа. А, друга точка беше засегната за малките и средни предприятия. Да, напълно съм съгласна. Статистиката във връзка с МСП винаги ам, ме е, така е очудвала. А, много малък е броя на малките и средни предприятия, които търгуват а, е, извън границите на Европейския съюз. А, е, като казвам много малък е процент, имам предвид 3%. Ето това е една добра възможност за малките и средни предприятия да започнат да търгуват през граница, а, а имам предвид споразумението, е, търговското споразумение с Канада. Съгласна съм, че е изключително важен и другия въпрос преди визите, а именно климатичните изменения. Що се отнася до нас, а Канада принадлежи към групата страни, в а, а, която не, не подпомогна постигането на много повече по време на Копенхагенската среща. Беше интересно за нас, че на 3 марта а, канадското правителство посочи, че напълно поддържа копенхагенските цели във връзка с климатичните изменения. А, ние просто трябва да стимулираме Канада да бъде по-последователна и по-настоятелна. Очевидно е, че можем с пренасочване на инвестициите към производства, които са ниско карбонови, да повлияем също така и да инвестираме в зелените технологии, за да можем да подпомогнем развитието на зеленото мислене и в Канада. Разбира се, много голям е въпроса с визиите и изключително важен. А, поредица от уважаеми членове на Европейския парламент, е, парламент повдигат този въпрос, защото техните избиратели го повдигат. Разбира се, много има да се е, говори. А, диалога продължава с Канада. А, става въпрос и законодателство, което трябва да бъде разработено и прието в Канада, а, за да бъде в съответствие с а, нашите а, разбирания. А, да, особено за Чешката република а, беше повди, а, повдигнат въпроса. Аз наистина на, така възприемам напълно и съм съгласна с объркването и а, така раздразнението на всички вас във връзка с това, че беше а, оттеглен, така да се каже, безвизовия режим за жителите на една от държавите членки. Благодаря ви отново за всичко. Благодаря, госпожо Аштън. Благодаря на всички участници в дебата. А, с това приключваме дебата. На следващата сесия ще а, продължим с гласуването. Сега обявявам заседанието за закрито. Ще продължим в 7 часа. Въпроси към комисията. Благодаря.